искаме да се борим с мнения. Споменаха преди, че работим и с НАТО по този въпрос. Ще а, се опитаме да направим повече по манипулацията. Такива а, мерки трябва да бъдат много добре координирани. Смятам, че всички сме наясно, че цифровата революция и трансформация по интернет и социалните медии е само едната страна на нещата. Трябва да виждаме както предимствата, така и рисковете – Защото, както може да спасиш живот и да а, организираш хуманитарна помощ, така можеш и да а, работиш срещу това и да помогнеш за хуманитарна криза. Вече сме свидетели на случаи, а, в които тези технологии са отправна точка за революция, като например на площада Майдан – Тоест, картинката не е черно-бяла. Трябва да подкрепяме предимствата, но да се погрижим и за негативите. Някои коментари касаяха бюджета и това, че той е недостатъчен. Работим с Фратком и с професионалните звена, които се борят с дезинформация – трябва да подобрим анализа си, да подкрепяме научно-развойната дейност, да се погрижим за по-добро засичане и за образованието. Имаме нещо много ценно сътрудничеството между нашите институции на ЕС държавите членки, гражданското общество, платформите и научната общност. Защото наистина е необходимо да имаме добри технологии, за да а, засичаме дезинформацията. Колкото до изборите, трябва да сме а, изключително сериозни по отношение на а, прилагането на а, GDPR. За да нямаме повече случаи като с Кембридж аналитика. Трябва ни повече прозрачност, включително и на финансирането на политическите партии. Имаме дълг да гарантираме на държавите членки на Европейския съюз, че изборите ще продължат да бъдат свободни. Искаме свободни и честни избори. Победителите от изборите не могат да побеждават, защото лъжат по-добре. Не може да побеждават, защото са по-добри в това да се възползват от мръсни средства. Много още коментари ми се щеше да отправя в отговор на вашите изказвания, но няма да ми остане време. Благодаря много. Очаквам да работим заедно и ви благодаря за подкрепата в полза на новата комисия. Благодаря много, госпожо еврокомисар. От името на съвета ще чуем отново отговора на госпожа Топорайнен. Уважаеми господин председател. Уважаеми депутати, още веднъж благодаря за възможността да участвам в този дебат по наистина актуална тема и е приоритетна област за нашето председателство. Наш дълг е да не щадим усилията си да защитим изборите, нашите демокрации от външна намеса при пълно зачитане на основните права, като свобода на изразяването, на медиите и на сдружаването. Уважаеми депутати, мнозина от вас споменаха за руската намеса. Ние отчитаме тези притеснения. Усилията за борба срещу зловредните действащи лица, най-вече руски източници, са визирани в заключението на съвета от тази година. Ще работим хоризонтално, междусекторно, трансгранично, ще се учим един от друг чрез обмен на информация и най-добри практики. Независимо от постигнатия напредък, трябва да продължим да бъдем бдителни. Очакваме представянето на плана за действие за европейска демокрация от страна на Европейската комисия. Ще работим заедно с вас и с вас, госпожо заместник-председател Юрова, за да предвижим напред инициативата, която ще бъде предложена. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дебата и пристъпваме към следващата точка от дневния ред изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител по въпросите на външната политика и политиката на сигурност за развитието в областта на източното партньорство. Казвам, добре дошла заместник-председателят на комисията госпожа Могерини, добре дошла сред нас и тъй като за последен път председателствам ваше изказване, искам да ви благодаря за това колко време прекарахте в Европейския парламент, въпреки глобалните ви задачи. И, Искам да ви благодаря за начина по който работихте с Европейския парламент. Благодаря ви за е, свършената работа и за вашето присъствие и ви давам думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря за любезните думи непрекъ... Аз също си мислех, че това е трети или четвърти път, когато се сбогувам а, и тук и е в Брюксел, но ще се радвам да с, с радост се върнах за последната сесия в, в рамките на моя мандат. Искам да ви уверя отново, че утре ще се видим отново, така че до последния момент ще бъда с вас което е израз на признание и признателност към вашата работа, особено в областта на външната политика. Позволете да ви благодаря също така за възможността в този дебат да хвърлим поглед към последните пет години на източното партньорство. Много добре си спомням, когато през 2014 година поех длъжността, това бе най-важният компонент от нашата външна, външно-политическа програма и сега с гордост мога да кажа, че Европейския съюз като цяло се сближи с всички шест държави от източното партньорство по различен начин и мисля, че успяхме чрез това партньорство да подобрим положението на всички тях, макар че остават редица предизвикателства. Накратко ще се спра на положителните и страни на слабостите и въпросите, по които ще трябва да продължим да работим заедно. Мисля, че добрия път, по който тръгнахме, бе възможен, защото винаги мислехме за общите ни интереси с Европейския, между Европейския съюз и източното партньорство. Народите, народите на Европа, независимо дали живеят в или извън нея. 24-те показателя, които използвахме, нас бяха насочени внимание основно към нашите хора. За ето силно гражданско общество, независими медии, добро образование, добро развитие. Винаги това са били важни въпроси за нашите съграждани ние постигнахме с, с, с Грузия, Молдова и Украина добри споразумения за сътрудничество, както и и въведохме визови облегчения. Постигнахме е, напредък в търговията и цифровата сфера, но още има какво да се желае в борбата с корупцията, върховенството на закона и а, а, правовата държава. 10 години, тази година отбелязваме 10 годишнината от това партньорство и започнахме широки обществени консултации. Имаме стотици мнения от всички всички кръгове на обществото, не само правителство, но и гражданското общество и аз съм благодарна за тях. Сега оставам на вас, предавам на вас и на моя приемник а, всичко постигнато до сега, но и мечтите ни като солидна база за следващото, по-нататъчното източно партньорство. Разбира се, положението в шесте страни е различно, желанията и стремленията им са различни, така че позволете съвсем съвсем накратко да ги спомена. Украина бе изправена пред огромно предизвикателство с, с нарушенията от страна на Русия на териториалната цялост и независимостта от 2014 година. Ние изградихме огромен пакет с Украина, инвестирайки в Русия, в Украина повече, отколкото в която да е било друга страна. И няма друг партньор, който да е помогнал толкова на е, Украина. Днес Украина е по-солидна, по-стабилна е, страна, отколкото беше. Правителството провежда реформи, значително е променен, са променени нещата в борбата с корупцията и върховенството на закона. През последните месеци отбелязахме напредък и в областта на сигурността. На 9 декември предстои среща на високо равнище в Нормандия, където ще ще говорим по тези въпроси е, искам да отбележа, че нашите партньори в източното партньорство се нуждаят от солидно сигурност и бъдещи доверие институции. Същото се отнася за Молдова. Ние подпомогнахме реформите, законодател, а, избирателните, избирателното законодателство и борба, борбата с негативни явления. Молдова работи добре, но трябва да продължи да прави реформи, които ние ще всячески ще подкрепим. Но, разбира се, това не е безусловна подкрепа. Нашата подкрепа се отнася предимно за борба с корупцията и за това държавните институции да не бъдат политизирани. Армения. Тук правителството проведе сериозни реформи в съответствие с нашето споразумение. Всъщност е, то послужи в Армения като образец за реформи. След политическата революция от миналата година нещата продължават да се развиват, включително съдебна реформа и аз се надявам, че в идните години това партньорство ще се разшири още повече. Азербайджан работим по завършване на едно амбициозно споразумение съгласно международните стандарти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 Специално за уреждане на конфликта в Нагорни Карабах, ние подпомагаме разбирателството с Армения. Така че ние специално благодарим за работа, включително на нашия специален пратеник. Европейския съюз е, е роден като от проект за мир и това е нашата същност. Мисля, че трябва да продължим да инвестираме много в тази посока тъй като конфликти все още има на нашия континент. Напротив, специално по границата между Грузия и Северна Осетия, нещата са се влушили за това. Ние засилваме нашите мисии на място, защото нашата подкрепа за териториалната цялост и суверенитета на Грузия не са просто декларации. Това е основата на нашата ежедневна работа. Грузия е един верен и уважаван партньор и защото за това не, ние не отклоняваме поглед, когато виждим, видим рискове и го заявяваме ясно, например в областта на върховенството на закона. И накрая Белорус. Миналите неотдавна избори бяха пропусната възможност да подобрат нещата и ние настояваме компетентните органи да проведе избирателна реформа преди президентските избори до година. Там имаме неуредени въпроси, особено в областта на човешките права. Тук трябва да доточним нашите пар... партньорски приоритети. Това ще бъде не само в общия интерес, в областта на економиката и сигурността, но и по-добре да, пос... да постигнем по-добър резултат в областта на човешките права. Това бяха нашите водещи принципи през последните пет години. Разбира се, ние имахме различен подход към отделните партньори, уважавайки тяхните особености. И накрая нека да кажа, подчертавайки нещо, което съм обсъждала нееднократно, не само с източно, от източното партньорство, но и с партньорите от далечния изток. Нашето източно партньорство не е и никога няма да бъде насочено против някого. То е в името на хората за подобряване на стандартите, включително демократичните, за един умиротворен европейски континент, работещ в условията на партньорство. И в заключение искам да благодаря <clears throat> на парламента за цялата подкрепа, която ни дадохте, специално в областта с източното партньорство, защото тук вашата работа с националните парламенти беше от ключово значение. Чрез множеството разменени делегации и посещения, тя бе истински стожер на нашата работа. Не само с институциите, но и с обществата от държавите, от 6 държави от нашето източно партньорство. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на господин Макалиса, председател на Комисията по външна политика. Herr Präsident, Господин председател, уважаема госпожо Магерини, уважаеми колеги, драги приятели, е, тук що чухме от върховния представител, че източното партньорство е важен инструмент за пре превръщането на няко на социалистическата авторитарна система в държави, които се стремят към демокрация и свободна економика. Мисля, че има три основни цели от тук насетне в това отношение. Първо, Европейския съюз трябва да помисли за економическата и социална интеграция на тези страни. Това трябва да бъде наш стратегически приоритет за следващите години. Говоря особено за Украина Грузия и Молдова, с които вече имаме задълбочени и всестранни споразумения, договори за асоцииране. Второ, този процес изисква от Европейския съюз ясна последователна стратегия и активна подкрепа, а от друга страна от нашите партньори сериозни усилия в сила е принципа, който нееднократно сме заявявали тук, повече за повече, мо фо мо. Но това не, не бива да буди съмнение но че ще приложим и принципа по-малко за по-малко. Както тук що чухме, когато се създават стимули за по-нататъчни реформи. Трябва да мислим за независима съдебна система, за демокрация, демократично общество и борба с корупцията. Трето, е, за да използваме динамиката на партньорското партньорство, източното партньорство, ние трябва да приложим различен подход да, до, да, е, в това отношение помощ може да бъде направено от Ангелс Скобилиус и е, стратегията на триото за 2030 година за отношенията с Украина, Грузия и Молдова. И последно изречение. Източното партньорство е част от дългосрочна стратегия спрямо Русия, защото е, успеха на тези промени отношения може да насърчи хората в Русия за е, положителни промени. Ще продължим с новоизбраната Европейска комисия по този път и тези цели трябва да бъдат представени преди е, самите през следващата година. И накрая, скъпа Фредерика, от името на нашата комисия позволя ви да благодаря, защото почти всяка сряда ти беше пред нас тук с заинтересовани колеги от много политически групи. От все сърце благодаря за чудесната работа, свършена по теб през последните пет година. Казвам го като представител на ЕНП, на един представител на социалистите. Всичко най-добро за бъдещето и до нови срещи в бъдещето. Благодаря от сърце, Фредерика. Благодаря, уважаеми колега е, няма да давам сини карти, защото без друго ще имате, можете да вземете думата и сте включени в списъка. Госпожа Кати Пири. Колеги, Днес днешният дебат е малко по-общ като цяло за източното партньорство, но нека да говоря за Грузия и Азербайджан и последните събития там, които касаят нашата група. В Грузия имаше големи протести в Тбилиси, където правителството не промени а, изборния кодекс, както се очакваше. Те обещаха това на грузинските гласоподаватели. Ние очаквахме всички грузински партии да направят каквото и по силите им. Действително има напредък напоследък в Грузия по отношение на демокрацията, но за момента има политическа криза, която дестабилизира страната. Грузия не може да си позволи това. Очакваме всички политически партии да инициират диалог и да излязат от тази задънена улица. Азербайджан – там ситуацията е доста по-назад, отколкото ситуацията в Грузия. Династията, която управлява, има ужасна история по отношение на човешките права. Демонстрации бяха жестоко потиснати, десетки бяха задържани и третирани зле. Незаконно се послушват гражданското общество и а, Европейския съюз няма какво да направи по въпроса. Ние по-скоро се страхуваме от това, че а, в Азербайджан се случват неща, които вече виждаме се случват в а, Москва. Опасявам се, че има такъв момент. Затова от името на социалистите и демократите искам да ви обърна внимание на това и да добавя, че нашата група винаги е била горда от вашата намеса, от вашето лидерство в областта на външните работи. Желаем ви всичко най-добро и успех за бъдеще. Благодаря. Благодаря, колегата Остревичиус има думата. Уважаема госпожо Върховен председател, благодаря ви за сътрудничеството с Алде и Обнови Европа. Очакваме да видим каква позиция ще заемете. Не знам каква ще е точно тя, но съм сигурен, че пътищата ни ще се пресекат отново. Инициативата за източно партньорство ни позволява на Европейския съюз да създадем една зона на партньорство и сигурност по външните граници на изток. За нашите партньори това е възможност за благоденствие и стабилност чрез приемането на европейски стандарти. Излякохме много полуки през последните 10 години, включително и че изпълнението на програми без да са съобразени с действителността, потребностите и въжделението на съответните държави просто не дава резултат. За следващото десетилетие на европейското партньорство трябва да бъдем по-амбициозни, вместо да измисляме проекти, трябва да приканим проект... партньорите ни да се присъединят към тези, които изпълняваме в Европейския съюз. Нашите източни партньори трябва да получат истинско партньорство и да бъдат включени в нашите инициативи в области климат, дигитализация, изкуствен интелект, свързаност, енергетика и социално приобщаване. Очевидно е, че тези, които полагат повече усилия и представят положителни резултати, по извършените реформи трябва да засилят своите връзки с Европейския съюз. Има няколко държави, които без членове на Съюза участват в единния пазар. Украинските работници дават своя важен принос в полските и литовски економики и те заслужават пълно гарантиране на техните трудови права. Колеги, трябва да се подчертая за пореден път, че демократичните критерии и най-вече спазването на човешките права и върховенството на закона са наш основен приоритет. Господин председател, съгласен съм с притеснението на Кати Пири. Притеснявам се от положението в Грузия и искам ясно да заявя, че трябва да реагираме на положението в Тбилиси. Благодаря. Благодаря, колега. Сега за две минути и половина госпожа фон Грамон Тауп Адл. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вглеждайки се в нашето източно партньорство, мнозина виждат картината в черно и бяло. Дали подкрепяме или работим против и руските интереси в областта. Тези хора обаче трябва да вярват не в нас, трябва да вярват в своето бъдеще. Е, Грузия, Украина, Молдова са на критичен кръстопът е, по различни причини. Те не са сигурни дали реформите, които те извършват, ще продължат или ще бъдат е, ще приключат в ущърб на демокрацията. Те всички могат да се присъединят към нашите ценности. Въпросът е дали това ще намери отражение в обществото, защото страните от източните партньорства очакват нашата подкрепа. Особено, щоко предвид това, че има други съседи, които подриват техния успех. Икономическия успех на тези страни ще бъде най-голямото поражение за Путин. Украина, Грузия и Молдова искат да ни помогнат да в процеса на про промяна на тяхното общество, което не минава без жертви. Аз знам какво аз искам да видя в тези страни. Аз не настоявам за реформи в наш собствен геополитически интерес или интереса на германското автомобилостроене, да речем а защото по огромно мнозинство от хората, живеещи там, искат да бъдат част от демократично проспериращо общество и економика, която работи за хората, а не за шепа олигарси на първо място да бъдат интересите на хората. За това ние се нуждаем от силни и всеотдайни правителства. Но това не означава, че трябва да има безгранична изпълнителна власт. Тревожно е, това, което става в Украина и Грузия, както вече чухме. Тези правителства са под натиск, но те не трябва да заглушават критиката. Нашата критика не е за това дали са проруски или пробрюкселски. Това е за продемократично и все пак интересът на Путин е да има под ръка политици, на които да влияе. Това не е нашия стил. Нашия интерес е да има да е способни институции. Без Путин, без олигарците, та дори и без нас. Благодаря. Господин Цимниок има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. А, мисля, че Европейския съюз подхожда доста наивно към източното партньорство. Украина. Украина получава най-голямо внимание от всички тези държави. Особено предвид конфликта с Русия. От 2014 година Украина получава 14, е получила 14 милиона милиона подпомагане в, за реформите, включително на съдебната система и привеждане в съответствие с европейските стандарти. Това включва и приложението на Хакската конвенция за отвличане на деца. Ако едно дете бъде отвлечено от родител, от в страна, подписала Хакската конвенция, местната съдебна система трябва да се погрижи за връщане на детето. Украина обаче не успява да подпише споразумението. се, шири се информация за корупция и шурубаджанащина и за сериозно използване на условите. Бившия заместник министър на правосъдието, например, е, каза, че няма повече от половината от деца, отвлечени от Германия, въпреки съдебното решение, не са върнати в Германия. Време е да се прилагат международните стандарти. Ев, Европейския съюз трябва до да спре всякакво финансиране на Украина, докато те изпълнат задълженията си. Сега госпожа Ана Фотига. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар, за последните пет години. Успех за напред! Нациите а, от, а, на изток от нас а, се радват на моята а, безрезервна подкрепа, още откакто бях в Солидарност. През всичките тези години а, си мисля, че има два постоянни явления при тях. От една страна а, много стабилна западна ориентация на техните общества. Те искат да с нас. От друга страна обаче, а, Русия иска да ги почини и да ги дестабилизира. Каквито и усилия да полагаме, все още а, има редица трудни въпроси, които трябва да бъдат повдигнати. Наблюдаваме а, и положителни резултати от нашите политики и това разбира се е така, но има и поводи за притеснение. Украина все още е окупирана. Морските пристанища все още са блокирани. Все още има а, политически затворници в руските затвори, както и в а, източната част на Украина. В Грузия ситуацията поражда истински притеснения. Много се тревожа от последните събития. За мен там има политическа криза и то много опасна. Смятам, че трябва да реагираме на това. Благодаря. Господин Хелмут Шолц има думата. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представ на нашето източно партньорство и страната все още са изправили пред сериозни предизвикателства. Климата, липса на ресурси, създаване на добри работни места, преодоляване на минали конфликти. И това не изчерпва всичко, особено обаче демократизацията на тези общества. За това нашата политика на съседство, заедно с хората от тези тези, с народите на тези страни, трябва да продължи в тази посока. Това означава правова държава, независима съдебна система, гражданско общество, което участва в развитието, борба с корупцията, развитие на свободни демократични институции, свободен диалог, независими медии, прозрачност, мирно уреждане на конфликти и така нататък. Но настоящото е, състояние на нещата е тревожно. Е, например, в Мондола резултата от изборите бях даваха лъч надежда, но сега се прави предложение относно избора на главен прокурор и тук е, социалистите и демократите поискаха вод на недоверие, което спечелиха. И отново Молдова се връща към практиките от мрак мрачното минало. Очевидно, е, олигархът отново ще е, заеме водещи места и активистите от опозицията Ана Урач и Григоре Петренко ще продължат да бъдат преследване. Нека заедно да помогнем на тези хора да постигнат своите заветни цели. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя господин Кобилиус, Андрюс Кобилиус. Well, <clears throat> Господин председател, госпожо заместник председател, искам искрено да благодаря на заместник председателя за това, което направи по линия на източното партньорство. Ние сме радетели за интеграцията на Украина и Молдова. Повече отколкото техните ръководители. Днес обсъждаме Грузия, а не Молдова. Положението в Грузия е източник на притеснение за бъдещето на грузинската демокрация. Очевидно, без демокрация няма интеграция. Мнозинството реши да не изпълни обещанието си към грузинските граждани и въвеждането, да въведе пропорционалната система. Обещанието бе дадено като отговор на предишната вълна от протести през лятото. Сега демокрацията и парламента в Грузия са загубени. Може би причината за реакцията е страха, че ще бъдат загубени изборите при пропорционална система. Управляващата партия планира да използва стари административни трикове, за да спечели изборите най-вероятно. Ето защо дискусията е добра възможност да насърчим грузинската управляваща партия да поднови диалога с опозицията. Управляваща партия и опозицията трябва да се съгласят за основни изборни реформи. Немската система може да е основа на подобно споразумение, защото тя не изисква конституционни промени. И на последно място, парламента трябва да насърчава политическите партии в Грузия да изпълнят препоръките трябва да се подобри провеждането на избори и да се спре намесата в изборите. Благодаря. Сега давам дума на господин Тонино Пицула. Хвала, господине председавајучи, поштана висока представница. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, благодаря ви за тези пет години чудесно сътрудничество. Желая ви а, всичко най-добро за в бъдеще. Когато европейското партньорство а, беше създадено, ние искахме да създадем по-добри отношения с съседите. А, в името на по-добри търговски отношения и така нататък. Действително а, имаше развитие, в тези държави, които се отразиха докато се планира срещата в Нормандия, в Грузия обаче има нова вълна нестабилност. В Беларус изборите непрекъснато биват оценявани като такива, които не отговарят на международните стандарти. В Армения като цяло стабилно, с изключение на конфликта с Азербайджан. Искам да спомена в тази връзка отношенията между Азербайджан и Европейския съюз. Властите там открито се изказват срещу Европейския съюз. Геополитическите предизвикателства, както и обстоятелствата в тези държави, изискват по-активна реакция от наша страна. А предстоящата среща на върха ще даде една добра възможност. Призовавам да се а, при, а, засилят нашите геополитически амбиции. Благодаря. Господин Пат. First, I'd like also thank uh, Federica Mogherini for very good cooperation we have. Първо искам да благодаря на Могерини за доброто сътрудничество. Източното партньорство трябва да е основен приоритет на Европейския съюз. В интерес на ЕС е да имаме стабилни и безопасни съседи. Разбира се, трябва да насърчаваме страните от източното партньорство да проведат нужните реформи, да им помагаме в това отношение. Но най-голямата пречка пред напредъка в тези държави е желанието на Русия да ги държи в своята сфера на влияние. Пет от, шесте държави от източното партньорство имат конфликт на своя територия. Той им пречи да постигнат напредък. Новата Европейска комисия трябва да има като част от своите приоритети да намери решение на тези замразени, не толкова замразени конфликти, за да могат страните от източното партньорство да насочат енергията си към нужните реформи. Европейския съюз трябва да насърчава териториалната независимост на страните от източното партньорство. Трябва да се гарантира и съответното финансиране по новата многогодишна финансова рамка, за да се въведат реформите. Трябва да се провежда и диалог на високо равнище и трябват по-конкретни с цели за периода след 2020 година. И на последно място трябва да се обърне сериозно внимание на Грузия, Украина и Молдова, които искат да се сближат с Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, благодаря и за това, че се побрахте във времето. Сега госпожа Хайди Хаутала, заместник председател на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. За мен също е удоволствие да изкажа благодарност на върховния представител за активното взаимодействие с Европейския парламент и отбелязвам е, колко високо оценявате разширеното, влияние на Европейския парламент в рамките на източното партньорство, защото нашите колеги наистина държаха на това е, взаимодействие и ние постигнахме дори по-задълбочено ниво на, е, на изграждане на политика но вие отбелязахте, че има още какво да се желая в областта на правовата държава и съдебната система. Няма повод за задоволство. Колегите вече споменаха развит... на последните събития в Грузия и Молдова които се дължат до липсата на стабилност в, на институциите. Опитахме се да подкрепим изграждането на институциите, но виждаме, че в Молдова хватката на стария режим е много здрава и въпросът е, че старите властимащи се опитват да задържат позициите си. Ако можем да направим нещо повече в тази област за нашите е, страни съседки, мисля, че си заслужава да положим по-големи усилия. Интересно е, че международната идея за глас, годишния доклад за демокрация е единствената държава, според този доклад, която е подобрила през миналата година демократичното устройство е Армения и аз много се радвам, че развитието в Армения е маяк на надежда в тази област, но трябва да се направи повече за добро управление, борба с корупцията и подпо, да, да подпомогнем на съсед, добросъседските страни в борбата с дезинформацията. Госпожа е, Хаутала, господин Цимнюк има въпрос. Ще го приемете ли? Заповядайте, господин Цимнюк. Имам въпрос към двамата преждеговоривши, но предишния си тръгна този протек е, разширяване на Европейския съюз е чисто елитарен проект и е, гражданите не подкрепят това. В Германия с, с е, над 46% съгласно най-нови проучвания са против разширяването, но това се игнорира. Хората се смятат какво за, за глупави. Е, ние по-умни ли сме от тях? Благодаря. Отговор, господин председател, не говорим тази вечер за разширяването. Говорим за за създаване на по-демократично и стабилно съседство на Европейските съюз, като както чухме от а, върховния представител. Ние искаме конкретни резултати за хората, да речем визови облегчения за гражданите на Молдова, Укра... Украина и Грузия. Аз не наричам това елитарен проект. Аз също трябва да кажа, казва председателя, драги колеги, че всяка стъпка за разширяването се приема с единодушие. И всяка стъпка за е, е разширяване върви по конкретна процедура е, във връзка с изпълнени задължения, така че никой не може произволно да прави каквото си иска. Има правила, които трябва да се спазват от двете страни. Така че е, това е положението. Сега госпожа господин Тиери Мариани. Благодаря. Всяка страна е белязана от своите граници и история. Тези страни са бивши социалистически републики. Всички имат обща граница с Русия. Европейската политика трябва да учита тази действителност и да не иска системно тези държави да се обърнат изцяло с гръб към своето минало и история – ние имаме възможност да направим така тези държави да са мост между Европа и Русия. Имаме възможност да направим така, че те да послужат за дискусии между нашите два блока. Да не трябва да избират между един или другия, защото така ще стигне до катастрофа. Бързо забравяме, че искаме от Украина да обърне гръб на своята история. Знаете, че се стигна до война в Унгария, в Украина. Една страна изпадна в хаос. Това трябва да бъде избегнато на всяко цена. И не трябва да диктуваме на тези държави какво да правят. Господин Джамбас. Благодаря, благодаря ви, уважаеми господин председателю. Уважаема госпожо върховен представител, моите поздравления и за вас. Ще ви имате труден мандат, но ви желаем успех и се надявам да работим заедно за него сега по отношение на източното партньорство. то е изключително важно особено за държавите които са в източната част на европейския съюз. но за да бъде то успешно госпожо върховен представител трябва да бъде ориентирано към резултати а не към обещания и към празни приказки. що се отнася до държавите в черноморския регион говорим за азербайджан говорим за грузия има проекти които могат и трябва да бъдат изпълнени и с помощта на европейския съюз като създаването на инфраструктура като създаването на такава инфраструктура която да помогне да бъдат развити пристанищата в потис, за да може да се достига по лесно до тези държави за да може те да бъдат отворени към европейския съюз. това е реална работа която ще даде реален резултат а няма да бъде само декларация и само приказки които да остават във въздуха. в миналия мандат бяхме свидетели на много такива приказки но те не вършеха работа. трябва да се съсредоточите върху конкретни неща които да се случат. благодаря ви. Okay. За две минути давам думата на Радослав Сикорски. Господин председател, през 2008 година, когато Полша и Швеция предложихме партньорска програма за източното партньорство, бяхме вдъхновени от Средиземноморския съюз и, и Вишеградската група. Подготовката на силна група за бъдещо, евентуално партньорство. И аз ще се върна към казаното от върховния представител. Това не е проект насочен срещу Русия. По-късно Русия реши, че това е посегателство върху нейните интереси. Ние всъщност поканихме най-приятелски Русия да се присъедини към инициативата инициативата. Какво постигнахме? Да вложихме 10 милиарда евро за ценни важни проекти. 80 хиляди млади хора бяха е, включени в програмата Еразъм, но за жалост навсякъде има един и същи проблем – липсата на конкурентоспособност, економическа структура тук не постигнахме много. Все още не, не сме по-напред от Средиземноморския кръг, но не достигаме Вишеградската група. Благодаря, госпожо върховен представител. Надявам се, че бъдещата комисия ще продължи по този път, защото това е ценен проект. Госпожа Кайрант Марина. Благодаря, господин председател. Скъпа Федерика, благодаря за свършената работа. Искам да се изкажа за Грузия. Както споменаха колегите, грузинския парламент отхвърли изменение на Конституцията за преход към пълно пропорционална система за парламентарните избори през 2020. Това бе неочакван ход, защото имаше ясен надпартиен консенсус по този въпрос. Това доведе до сътресение в обществото, хората излязаха по улиците. Искам да призова всички грузински политически партии да се обединят и да намерят решение, което няма да застрашава надеждите на хората и демократичното бъдеще на страната. Днес слушахме новоизбрания председател на комисията – тя не спомена източното партньорство, което е доста разочароващо. Като председател на делегацията за връзки с Южния Кавказски регион искам да гарантирам на нашите източни партньори, че ще имат пълна подкрепа от страна на парламента за демократичната реформа и европейските им въжделения. Благодаря. Господин Килчук. Thank you, Mr. President. Uh, Madam Mogherini, благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, благодаря ви много за а, участието в нашата работа. Желая ви успех. Действително, източното партньорство има стратегическо значение за Европейския съюз. А, да разпространим нашето влияние е в сърцето на нашата външна дейност. Но а, днес трябва да си поставим нови приоритети, тъй като при източните ни съседи има големи промени. Последните години Украина, Молдова и Грузия са демонстрирали желание да се ангажират и да станат част един ден от Европейския съюз. За съжаление обаче процесът е бавен и труден и непрекъснато наблюдаваме правителства, които се провалят. Основната причина са нерешените конфликти на съответните територии. За това аз призовавам Европейската комисия да продължи да работи в посока стабилизиране на тези територии и все по-добри отношения с тези страни. Благодаря. Благодаря, скъпа Фредерика. Бе удоволствие да работим заедно в съвета по външни работи 30 години след падането на комунизма, европейският проект все още не е изцяло реализиран. Има много дълъг списък от е, страни кандидатки да участват в този проект. След 10 години източно партньорство трябва да извършим преоценка на инициативата. Нуждаем се от повече инициативи и нова стратегия за източното партньорство – страните кандидатки изискват диференциран подход. Разширяване, да, не трябва да се страхуваме от тази дума. Това е основен стълб на външната ни политика. Дори и Далечната перспектива за членство е важно средство за насърчаване на демокрацията и мира в източното партньорство. Членството е катализатор на реформите. Ние трябва да направим така, че Европа да е отворена и да приема нови членове за разлика от това, което каза господин Макрон. Благодаря. За разлика от другите, господин Морешан има две минути за изказване. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, искам да се спра на въпроса за Република Молдова една съседна държава на източните граници на Европа. За Последния път, когато говорихме за е, тази държава, беше повода беше избрано, избрано демократично правителство. Междувременно то бе свалено от проруските сили, което е крайно неблагоприятно за Европейския съюз. Е, сред нашите партньори има държави с проевропейски правителства, които търсят сближаване. Единствено тогава в Европа и ние ще живеем сигурно и нестабилно. Положението Молдова се влуши, госпожо Върховен представител. Не са достатъчни хубави думи. Какво трябва да направим? Първо да заявим на проруските сили какви са условията за взаимодействие с тяхното правителство и Европейския съюз. Факта, че проруският премьер на Молдова отива на първо посещение в Русия е показателно. Ние трябва ясно да им заявим, че те трябва да се съобразяват с правилата освен това, трябва да подкрепим проевропейските сили, да ги върнем на масата на преговорите и ясно да заявим, е, че те заслужават нашата подкрепа. Така че не само красиви думи и дипломатически декларации. Председателката, благодаря. Преди всичко, е, е, аз е, също ви поздравявам. Сега давам думата на господин Миксър. Госпожо председател, госпожо върховен представител, нашите усилия няма да са от интерес на тези шест държави, но и за самия Европейски съюз стабилността и просперитета в тези шест държави ни дават по-стабилни държави за съседи. Като докладчик за Грузия, аз споделям изразените притеснения за тази страна. За съжаление, правителството не изпълни обещанието си за промени в изборната система. Ние също времено очакваме те да спазват поетите ангажименти. Европейските стремежи се споделят от почти всички политици в Грузия, както и мнозинство от хората. Много е важно тези стремежи да не паднат в жертва на вътрешни политически дразнения. Необходимо е, че, необходимо е тази криза да се а, преодолее и хората да бъдат убедени в стабилността и прозрачността на политическия процес. Е. Господин Грушей от Обнови Европа. Дами и господа, източници серия на Европейския съюз от стратегическо значение за Съюза, региони справени пред сериозни предизвикателства – след вълна на демократизация повечето държави са изправени пред засилващо се влияние на елитни олигарси, което е против волята на хората и ги отдалечава от европейските ценности. Очевидно е, че това не става в геополитически вакуум и без участието на чужди лица. Русия открито и агресивно влияе върху политическите системи на мнозинството от държавите в региона. Турция също засилва своята активност и преследва своите геополитически интереси. Китай също така по-тихичко и интелигентно работи и то в ущърп на Европейския съюз. Ние трябва да оказваме непрекъсната подкрепа на източното партньорство за демократична реформа, реформа на гражданското общество. Благодаря. Давам думата на господин Краснодепски за една минута. Благодаря много, госпожо председател, госпожо върховен представител. Източното партньорство, разбира се, отбеляза успех. Това е безспорно като направим сравнение с Средиземноморския съюз, дори бихме могли да говорим за огромен успех, но не, не бива да затваряме очи пред проблемите. В някои от страните от източното партньорство а, има об, а, обратно развитие назад, отстъпление, да, включително в група Грузия, която смятахме, че е поела на правилен път. Но това, което виждаме напоследък, протестите, все по-твърдите мерки, вземани от правителството, позицията на господин Гахари, който до съвсем отдавна бе руски гражданин и така нататък и така нататък, буди тревога. Не зная дали можем да кажем, че в Армения напредъка се дължи, дължи източното партньорство, може би трябва да преосмислим стратегията си. Но разбира се, успеха на нашата стратегия зависи до, от доверието в нас и готовността да, да прилагаме стандартите. Председателката, господин Сокол има е, въпрос към вас. Ще приемете ли въпроса? Е, е, е, вдигнахте ли, вдигнахте ли синята карта? Желаете ли да му зададете въпрос? Ще приемете ли въпрос от господин Сокол? Краснодепски. Господин Краснодемски, въпросът е към вас. Ще приемете ли въпрос? Синя, синя карта от Така че, господин Сокол, имате е, е, е, някои държави, за, за съжаление, е, е, отбелязаха връщане назад е, по отношение на човешките права и демократизацията. Смятате ли, че Европейския съюз е направил достатъчно е, в подкрепата за тях и е въобще способен ли Европейския съюз да ги подкрепя? отговор на господин Краснодемски. Именно